Okay. We start our meeting. Good morning. Добро утро. Нека да започнем нашето заседание. Добър ден на господин Джерб Канер. Генералният директор ще ни представи бюджета за 2009 и ще ни представи също така какви са сумите, които са отпуснати по различните програми и за техническа помощ. Той също така ще ни представи прилагането на инструментите TEN+, и а, разпределението на фондовете. Давам ви думата, господин директор. Благодаря, господин председател. Дами и господа, добро утро. За мен е удоволствие и чест да бъда тук с вас тази сутрин. Много дълго време обмислях как да направя по възможно най-добър начин моето представене. Първо си пред... мислех да направя PowerPoint презентация с диапозитиви, с много цифри. След това си казах, не, няма смисъл. А По-добре е просто да ви представя нещата и да проведем дискусия по най-важните елементи и да се опитаме да ги вкараме в контекста и в бъдещите перспективи. Това, което предлагам, господин председател, е нека по-нататък вече да ви изготвя детална информация. Там можете да видите вече цифрите и това ще ви бъде предоставено на всеки един във вашите документи, докато тази сутрин ще се опитам да не ви затрупвам с детайли. И съответно, следващите дни ще ви изпратя детайлите в писмена форма с всички цифри. Разбира се, И сега ще ви дам малко цифри, но все пак няма да ви затрупвам. Мога да кажа, че съм, така да се каже, горд с изпълнението на бюджета за, следващ, за миналата година. Както относно ангажиментите, така и за плащанията, ние постигнахме почти 99,9% ефективност. Относно изплащанията, ние дори стигнахме до 100%. Нека да обясня. Имахме пълнен, пълна стойност на плащанията. Тук говоря от името на колегата Лопес Риего, който осигуряваше контрола над бюджета. Много строг контрол, между другото. Той е нашият е, главен финансов директор. Общите плащания бяха около 26,7 милиарда евро. И от тези 26,7 милиарда имаше 18,3 милиарда за регионалните фондове и 7,1 милиарда по кохезионните фондове, т.е. около 25,4 милиарда евро. Та още веднъж 26,7 милиарда, общо 25,4 по двата фонда, регионален и кохезионен, и остават малки суми по фонда за солидарност, ИСПА и пилотните проекти и подготовка за действия. Нека да погледнем по-отблизо въпросните 25,4 милиарда по двата основни фонда регионален и кохезионен. От тези 25,4 милиарда, те всъщност са повече, отколкото бяхме предвидели предварително. Те представляват около 105% от предвидените първоначално суми в бюджета и ние успяхме да изплатим тези суми, защото направихме трансфер от към социалния фонд в регионалния фонд. Благодарение на това успяхме да похарчим тази сума от 25,4 милиарда. Но какво представляват? Как е са разпределили тези средства? 7 милиарда от тях от активът за периода 2000-2006 и 18,4 милиарда са свързани с периода 2007-2013, т.е. за новия период. Нека сега да се спрем малко по-подробно тези 18,4 милиарда. От казахме за периода 2007-2013. Около 9 милиарда от тях са предварителни авансови плащания. Може би си спомнете, че в контекста на пакета за възстановяване през 2008 решихме да отпусваме приблизително 8,6 милиарда евро за преструктуриране в рамките на Кохезионния регионалния фонд за 2009. И през 2009 година имахме 11,8 приблизително милиарда евро за структурните фондове. за които обаче около, само за нашите два фонда около 9 милиарда евро. Миналата година вече имахме 9,4 милиарда евро пресни, така да се каже, свежи плащания, междинни плащания, които бяха поискани от държавите членки и които ние успяхме да възстановим. И сега вече имаме по-ясна картина в нашите цифри относно прилагането на програмите за периода 2007-2013. И нещата стават дори още по-ясни, ако погледнем какво е поискано в края на миналата година и сумите, които ние не сме могли да изплатим, защото сроковете са били твърде кратки. Тези суми евентуално трябва да бъдат платени в началото на тази година – те са около 6,2 милиарда евро. Тоест, що се отнася до новия период, миналата година имаме 9 милиарда евро авансни асови плащания, близо 9 милиарда също така, които бяха поискани и платени, и около 6, 6 милиарда, които не бяха платени и които ще бъдат платени в началото на тази година. Разбира се, ние вече почнахме изплащането. Освен тези цифри, от чисто економическа гледна точка по-важното е, че това показва, че в много райони сега имаме много ясна представа за прилагането на терена на програмите за новия период. Мисля, че успяхме да спазим напълно договорите, които бяхме изключили в пакета за възстановяване. А там имаше два аспекта. Първо беше казано, че ще има изплащане на аванси, за да се даде повече ликвидност на държавите членки и от друга страна ще трябва да следим дали тази ликвидност е била използвана успешно от държавите членки, бихме могли казали, бихме казали, че за 2009 година от информацията, която имаме, парите са били използвани по две основни предназначения предварително финансиране и в някои случаи съфинансиране в, по проекти от предишни години. Нека да се върнем на 9 е милиарда евро по регионален и кохезионен фонд. Виждаме също така, че има междинни плащания, които трябва да бъдат представени, които трябва да бъдат контролирани и след това искането ще бъде отправено към комисията. И можем да видим, че на практика Цялата процедура започна да действа добре през втората половина на 2009. Обяснението е много просто. Това, което се случи, може би си спомняте, че в контекста на пакета за възстановяване бяхме удължили срока за, ам, за крайните плащания за периода 2000-2006 с 6 месеца – т.е. крайният срок беше юни 2009 и това, което се случи, е, че повечето държави членки, повечето региони се възползваха от тази възможност, за да, се въз... за да използват най-пълноценно средствата за периода 2000-2006 и вложиха целият свой капацитет за тези последни 6 месеца и за периода 2007-2013 година видяхме веднага повишаване за периода 2007-2013. Нещо, което показва, че дейностите на държавите и набраната вече инерция беше прехвърлена за следващия период това се отбитя също така и в исканията им към комисията. Това беше част от първият договор, който първият е ангажимент, а именно да се увеличи ликвидността при, адвансови, при авансовите плащания. И втората част от нашето ангажиране беше, че ние се опитахме да говорим, да дискутираме с държавите членки, да ги убедим, да започнат прилагането на политиките на терена по две основни причини. Първо, че и без друго закъснявахме. Така да се каже, имахме около една година закъснение според това, което трябваше да бъдем. И втората точка, дори още по-важна, кризата. И факта е, беше, ние искахме тези мерки да бъдат взети наистина, да бъдат приложени на място, за да можем да увеличим търсенето и едновременно с това да има инвестиции. Инвестиции, които според нас щяха да бъдат интелигентни инвестиции, така, така ги наричаме, инвестиции, които ще са полезни за бъдещето. Това е. И то се случи въпреки две основни пречки. Първата беше самата криза, която предизвика големи бюджетни проблеми в много от страните. Тези страни срещнаха трудности с координацията на фондовете, най-вече при разходите по кохезионната политика. И много държави казаха, да, ще спестяваме доколкото можем, но структурните разходи в контекста на Кохизионния фонд ще бъдат последното звено, от което ще спестяваме. Разбира се, имахме няколко държави членки, които оставиха впечатлението, че кризата е засегнала много, много сериозно капацитета им за съфинансиране на а, различни национални програми. И миналата година много държави членки можеха да използват авансовите плащания, за да направят националното съфинансиране. Втората пречка срещнахме в една или две страни, а именно националните антициклични програми. Спомняте си, че някои държави членки изградиха такива антициклични програми, които изведнъж създадоха нова ситуация. Тези, които искаха да инвестират на място, се сблъскаха с два а, конкурентни източника, а именно националните антициклични програми и други програми а, на местно ниво и а, съответно трябваше да се види кое беше по-малкото зло и как да инвестираме бързо и да се види къде парите ще бъдат достъпни за по-кратък срок и къде за по-дълъг срок. Това съответно наклони везните в полза на националните програми. Няколко страни проявиха е, една такава, едно такова колебание на място. И за това там имаше по-различно използване на средствата. Но в крайна сметка, въпреки тези две пречки, които се оказаха минимални накрая, като цяло считам, че крайният резултат така както е отразен и в цифрите по разходите, е добър. И това ме води до последната ми забележка, която засяга бъдещето. През 2010 на практика почти всички национални антициклични програми трябва да приключат. Това означава, че от 2011 година нататък ням... Предполагам, че ще има повече налични средства на национално ниво за съфинансиране. Затова смятам, че от 2011 година нататък структурния фонд на общността може да намали и инвестициите на място и до някъде това е и нашата задача за тази година. Ние ще направим всичко възможно, за да сме сигурни, че до година ще има още по-голям още по-големи инвестиции на място а, чрез структурните фондове. Вече проведохме едни дискусии с държавите членки и с местните власти. И те считат, че могат да постигнат това. Аз лично съм оптимист и евентуално бих могъл да кажа, че през 2011 година ще увеличим нашите разходи с около 25-30%. Ако успеем да го постигнем, това ще има истински резултат. Работим по тази идея и подпомагаме доколкото можем държавите членки и регионите, за да могат те да задвижат проектите си, особено големите проекти. И според последната информация, днес мисля, че имам причини да бъда дори и по-оптимистично настроен, отколкото преди 4-5 месеца. Считам, че всички инвестиции, които направихме в началото на периода, подготовката на проектите и изграждането на контролната система, която работи добре още от самото начало, сега, когато се върна назад и погледна какво се е случило, виждам, че всъщност днес започваме вече да женим реколтата на свършеното. И за това очаквам за през следващата година, 2011, да имаме дори още по-силен бюджет и да продължим по същия начин през 2012 и най-вероятно ще постигнем една най-добрата бюджетна техника през 2013. А след 2013 стигаме до края на периода. Ако успеем да го постигнем, ние ще имаме една работеща на място програма, поне що се отнася до кохезионната политика. Господин председател, аз наистина съм много доволен, че имаме тази възможност да покажем, че кохезионната политика е дългосрочна структурна политика и че трябва да остане такава. И до сега никога не е било възможно с още усилия страна на регионите да използваме пълноценно всичко в тази структурна политика. Докато сега вече имаме възможност да поставим акцента до някъде и благодарение на кризата. Още веднъж ключовите цифри. Всички плащания за 2000, до 2009 26,7 милиарда. От тях за Кохезионния и регионалния фонд 25,4. От тези 25,4 милиарда 18,4 милиарда за 2007-2013 и от тези 18,4 милиарда 9 милиарда авансови плащания, 9,4 милиарда междинни плащания и, и 6,2 милиарда допълнителни междинни плащания, които започнахме да плащаме в началото на тази година. Тоест имаме увеличаване на изплащанията за 2010-2011, нещо, което ще бъде полезно за економическото развитие и кое, от което се нуждаем, ако искаме наистина да гарантираме устойчиво изплащане и използване на бюджета. Това е което ще кажа в, въвед, като въведение. За мен наистина е голямо удоволствие да, из... да говоря тук пред вас и да ви изпратя допълнителна информация. Благодаря. Благодаря, господин генерален директор, за вашето интересно въведение. А сега искам да дам думата на госпожа Клар. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Ана. Наистина, е, човек се чувства добре, в началото на една не толкова лесна, може би година, да чуе тези неща. Имам един съвсем конкретен въпрос, който, който ме интересува лично и е, той е свързан с всичко свързано с жилищното строителство. Е, и е, ние разширихме миналата година е, това за старите е, държави членки, след това ще дойдат и новите държави членки. Дали тези средства се използват и дали се използват от старите държави членки? Питам, защо защото в регионите винаги ми задават въпроса какво а, става с този чудесен проект за общините, особено във време на економическа криза. Освен това в Федерална република Германия, поне там чувам това, а, че а, би трябвало тези а, оперативни мерки да продължат и затова искам да чуя от вас каква е ситуацията. Ние имаме около 350 милиарда за политика за сближаване и а, при моите изчисления това а, за 7 години е около 50 милиарда. А, на година. Значи 26 милиарда е, вече са е, изразходвани и може... Къде е моята грешка в случая при изчисленията? Благодаря. Thank you, Director General. Thank you very much. First of all, is... Благодаря. Що се отнася до жилищния сектор, е, това са въпроси, свързани най-вече с енергийната ефективност. До сега използвахме малко средства, т.е. ние сме много назад спрямо от цифрата от 4%, която беше представена. И има такава дискусия не само в новите страни членки, но и в някои стари страни, например Франция. И до сега има много, много малки промени според програмите, но сега страните и регионите работят по изменения в програмите, очакваме резултати, но не съм сигурен, че ще постигнем бързо тази цифра от 4%, която си бяхме набелязали, тъй като има много спешни искания за развитие на тази политика. И първо ще проведем нещо като малко проучване в отделните държави членки, за да видим какви са причините за такова искане. Но, както знаете, интересът и намеренията, които бяха изразени, не съответстват на, в крайна сметка, практическите дейности. И когато говоря за 26,7 милиарда евро. Това е част от Кохезионният и регионалният фонд. Но, както казах в началото, ние в тази насока закъсняваме с почти една година. И имаме около 30%, 29-30%, които сме похарчили – за новият период в тази насока. Това е сравнително малка сума. Така че въпреки всичко това е важно чисто економическа гледна точка. И считаме, че имаме повод да продължим с развитието в тази насока. Аз лично сравнявам нашия бюджет с а, свръхзвуков самолет. Излитането е трудно, но после полет е много приятен. И това, което ме тревожи, аз лично го споменах в дискусиите с държавите членки, да, мисля, че е много, много полезно да употребим добре парите и е в интерес на всички да го направим, но трябва да помислим съвместно с нашите колеги как да го направим. Защото много държави могат да отделят малко средства от собствения си бюджет за съфинансиране – Вярно е, че те се старат да ги използват за общи цели на кохезионната политика, но ако трябва да се спрем на допълнителните проекти, които трябва да се съфинансират, много от държавите не могат да го осигурят заради кризата. Това е проблем, който днес трябва да ни наведе на мисълта да се подготвим за нова стратегия, поне към края на периода. И виждате, имаме а, добър бюджет, имаме економически причини, а, поради които бихме желали тези инвестиции да се случат наистина. Благодаря. Господи Годманис. Благодаря. Аз съм докладчик в бюджетната комисия и аз съм напълно сигурен, че ще изпратим а, почти същите въпроси към вас, както и към а, а, комисията по бюджета. Тук искам да задам три въпроса. А, ако не можете да ми отговорите сега, ще се радвам да получа писмен отговор. Първият въпрос засяга а, периода 2000-2006. и Както вече казахте, за двата фонда, социалният и регионалният фондове, този период беше продължен до юни миналата година. И трябваше да има документи, които са дадени относно възстановяването на средствата. Но аз разгледах данните и според това, което видях там, около 1,9% все още не са вър... от парите все още не са върнати. Говорим за около 4 милиарда. Защото ако страните не са, вър... не са представили документи до края на юни миналата година, съответно не могат да се върнат парите. Тоест, има много пари, които са отчетени, но не са използвани. И въпросът ми е, имате ли идея какво да се прави с тези пари? Комисарят Левандовски също се затрудни да отговори на този въпрос. Защото а, има много разходи по различни фондове, както казахте. Но какво ще правим с тези пари? Защото сега гледаме. Ако гледаме от тази перспектива, ситуацията въобще не е по-добра. И вторият ми въпрос е имаме добри планове за 2009-2010, казвате вие. Но ако погледнете данните за януари 2000, е, тази година, за всички фондове, включително и предварителните плащания и междинните плащания, данни, които съм взела от бюджетната комисия, имаме 1% постижения при изплащанията. 44% съм неплатен. Но а, има огромна разлика в това как държавите изпълняват задълженията си. Ако вземете регионалният фонд, ще видите, че имаме 29% изпълняемост на плащанията. Но разликата между добрите и лошите страни са 400%. Е това е цяла пропаст. Ако вземем социалния фонд, разликата между най-добрите страни, които са изпълнени ли задълженията, там имаме почти 470%. Казахте, че проблемът е в съфинансирането, т.е. бюджетен. Но можете да погледнете списъка на страните и тези, които не са изпълнили задълженията си, всъщност нямат дефицити, нямат големи бюджетни проблеми. Тоест, значи имат други причини за неизпълнение на задълженията. И може би ние трябва да направим друг анализ и да приемем други мерки, за да не се окажем в същата ситуация. И много нека да не забравяме, че през 2000, период 2000-2006 година много от средствата всъщност бяха използвани от държавите членки по съвсем други линии. Просто така ще разхвърляме пари и ще отпускаме средства за каквото ни скимне. Не. Това не е истинско систематично употребяване на парите. И тук за 2010 година въпросът ми е. Казвате, че сте изпълнили много добре плановете. Но ако погледнете броя на междинните плащания, ще видите, че сте успели да платите за 27 дни от 1 ноември до 1 декември 57% от средствата за увеличаването на кохезионния фонд и близо 70% по социалния фонд. Тоест, комисията е изплатила всичко това с 27 дни. Или наистина сте събрали документите от всички страни? и изчаквате докато всички ги пратят. И а, накрая трябва за отрицателно време да платите на всички страни, без да осигурите достатъчно контрол. А, тук се поставя много сериозен въпрос за качеството, за дисциплината на финансовите плащания и се надявам да можете да отговорите, било сега, било в писменна форма. Защото тази информация е всъщност от Генерална дирекция бюджет. Much, yes, uh, благодаря ви, господин генерален директор. Да, благодаря uh, за този въпрос. Ще започна от края uh, защото мога веднага да ви дам отговор. Държавите членки изплащат фактурите, които получават, осъществяват необходимите проверки преди това. А това извършва управителния орган. След това събират всички бележки, всички документи, които отново се преглеждат за тяхната достоверност от а, органите. И след като стане това, след като се извършат това, държавите членки ни, изплащ, а, ни изпращат а, съответните а, искания за плащания, които се разглеждат и при нас. И за този период, за който вие говорите, ние изчистваме всички тези плащания. След бърза, първоначалния контрол не сме установили някакви нередности. А тези плащания, при които има допълнителни въпроси или съществуват някакви проблеми, не са извършени плащания. Те са прехвърлени за 2010 година. И е, в момента се проучват тези случаи заедно с държавите членки, така че да сме сигурни, е, че е извършена необходимата е, проверка преди да се премине към плащане. Това са обичайните проверки, които се извършват на място, заедно с проверяващите органи. И както казах, е, когато е, процента за освояване е около 30% само, няма за какво да се гордеем и ние не се гордеем. Имаме закъснение една година, както ви казах. Какво означава това? В близките години ще трябва да положим всички необходими усилия, за да наваксаме това закъснение. И това означава да работим в тясна връзка с държавите членки от те в които е, този процент е толкова нисък, както вие посочихте това. И е, вече сме установили някои от контактите, е, защото през 2009 година установихме, че нещата напредват прекалено бавно – Понякога причините са институционални, да речем смяна на правителство, нови министри, държавни секретари, административни служители, нов генерален директор, да речем. И по този начин закъсняваме с няколко месеца. Но така или иначе, трябва да се разгледат случаите е, всеки един по-отделно. Как да се постигне по-висок процент на а, освояване в тези държави, които бележат закъснение? В някои от случаите а, въпросите не са само свързани с административния капацитет, а и съществуват и политически а, въпроси, е, които трябва да решаваме. 1,6 за 2006 година. Това е сигурно. А за 2000-2006 година е, комисията може да изплати до 95%. Има таван, комисията не може да извърши повече плащания но на практика за всички програми, достигнали до този а, размер от 95%, а, в, а, плащанията са замразени до получаване на всички необходими документи. И след като анализираме а, окончателния доклад за освояването на средствата и получим последните а, заявки за плащане. Т.е. не се изпълняват тези плащания, защото ни е, трябват трите основни документа за приключване на програмите. И след като комисията ги провери, оцени, провери е, всички е, цифри, това ще стане. И това е всъщност обичайната практика. Тези размери, <clears throat> тези средства, суми ще бъдат платени след като се получат трите документа. Вече сме осъществили няколко приключвания на сметки за миналата година и са възстановени средствата на някои държави. това е много сериозен въпрос. Нямам преди 95%, а за 5% оставащи, които се изплашат от комисията, след като се представят всички документи. Но, що се отнася до оригиналния и до социалния фонд, от 1 януари тази година се вижда, че една година след тича на срока не е 95%, а 92-93%. 3%. Тоест имаме 3% разлика, които не знам по какъв начин ще бъде решен този въпрос. Това не са пари, които лесно могат да бъдат заделени. Става дума за 16 милиарда в края на миналата година. И от тези 16 милиарда 5% са възстановени. Но за двата фонда, които са приключили, остават, според мен, според моите изчисления, 4 милиарда. Просто защото не става дума за 95%, а 92%. Моля да ми извините. Добре, нека да доуточним нещата. За 95% нещата са ясни. Е, плащаме 95%, остават 5% след приключване на сметките. И след това се възстановяват, се изплащат тези 5%. След това, ако остават неусвоени средства, те е, се считат за загубени. Ние не можем да ги използваме отново или да ги прехвърлим към други програми. Но ако има инвестиционни програми, надхвърлящи 7 годишен период, тогава е, ще стигнем до етап, при който е, ще има такива проекти, които няма да, да действат. И в крайна сметка, ако достигнем до 99% изпълнение, според мен това няма да е лош резултат. Но така или иначе е, ще ви изпратим писмен отговор по този въпрос. Прав сте. Трябва да положим всички усилия е, за това през 2007-2013 година средствата да бъдат е, максимално добре освоени. Ние сме в началото на този период. Определ... Вече сме е, напипали основните проблеми и ще е, ги решим. Сега, господин Шат. Благодаря, господин председател. Имам е, два въпроса към вас. Първо искам да ви поздравя с добре дошъл тук и а, също така а, да ви благодаря за представянето на този процес, който ще се интензивира през а, следващите седмици. Въпросът ми се отнася във връзка се отнася до това, което горе-долу каза аз. Тук става дума за използване на големи е, суми от е, пари и е, за това искам да попитам какъв е контрола върху качеството. За нас е особено важно да се спазва законодателството в областта на екологията, да става дума за инвестиции в устойчиво развитие, те да служат на развитието на регионите, а не както в някои случаи след 5 години фирмата да прекрати своята дейност по най-различни причини, да речем подготвяне терена за извършване на индустриална дейност, никой не идва и така на нататък. В тази връзка какви възможности за непосредствен контрол имате вие, за да не се случват нещата, които описах? И ако проектът не отговаря на а, критериите за устойчиво развитие. Вторият въпрос е насочен към бъдещето. Вчера а, това поне беше посочено от а, представителя на Испанското председателство е заседавала а, допълнителна група на високо равнище на комисията относно бъдещето на кохезионната политика и бихте ли а, представил какво точно е обсъждано там? Uh, Благодаря. Първо относно контрол на качеството. Имаше три типа контрол – които са... Значи има един контрол, който е почти е, незабавен и други, които са по-дълги. Първият е, се изразява в задълженията на властите а, в рамките на системата на споделено управление а, да дадат някакви разчети в близките, близки един месец. Това засяга а, проекти, над 25-30 милиона евро. Що се отнася до такива големи проекти? Когато те трябва да бъдат представени на комисията, са проучвани от комисията, от службите на комисията и относно това, доколко отговарят на общностното законодателство относно околната среда и обществените поръчки и така нататък. Другите проекти са избрани а, с поемане на отговорност от а, управленческите органи и а, там има първо един контрол, който трябва да бъде осъществен на ниво управленчески органи. Те, три, те ще осигуряват първия контрол и също така националните контролни органи ще правят такъв. И съответно после ще имаме годишни доклади от независими аудиторски фирми по различните проекти. Това е, което би трябвало да имаме в момента, в който решаваме плащанията. След това ние самите осъществяваме одити от сметната палата. В този момент ние гледаме съгласуваността. И нашата цел е да видим доколко проектът е бил резултатен. Това засегна, примерно, срещата вчера. Вчера имаше заседание на групата на високо равнище и разбира се, ние ще ви дадем детайлно представяне. Катерина Матанова ще дойде и ще говори пред вас. Тя е председател на групата. В първата част на заседанието имаше обща дискусия относно целите 2020 на Европейския съюз, график представен от председателя Барозо. Двама от колегите е, представиха стратегията и дискусията имаше за цел отговор на въпроса колко далеч можем да стигнем с изграждането на бъдещата рамка за кохезионна политика, която пък да, се, да съвпада с тази идея. И съответно как държавите членки ще могат да бъдат способни да отговорят не само на общите ни цели, но и на специфичните местни проблеми, т.е. един въпрос на гъвкавост – имаше обмяна на мнения, нямаше конкретни заключения и имахме презентация на колегите от Генерална дирекция за селско стопанство и а, други. Те си представиха своето, а, своята визия за бъдещото развитие на секторите и е, за това как евентуално това развитие ще се координира с регионалната политика. И имаше и по-общи представения. Със сигурност ще трябва да влезем в по-големи детайли с е, колегите. И след обеда, вчера, водихме дискусия с колегите от държавите членки за това как можем да въведем по-добра оценка на постиженията на нашата политика, така че не просто да изкарваме някаква оценка с една година закъснение, а как да придружаваме и да подобряваме в реално време качеството на проектите. Било то от екологична гледна точка, от економическо развитие, и спазване на постиженията в областта на екологията на европейско ниво. Това са въпроси, които бяха разгледани вчера. И това със сигурност ще продължи да бъде за нас. Ам, такава дискусия ще се води относно как, това как бихме могли да сме сигурни, че тези проекти и особено проектите, по които нямаме директни познания, т.е. това са по-малки проекти, могат да бъдат изпълнени успешно в специфичните условия. Това ще трябва да дискутираме. Имаше доста, доста идеи, които се изясниха при дискусията. Разбира се, ако ми позволите, ще се върна отново към тази тема. Истинският въпрос, на който трябва да си отговорим е как по време на самия период да сме сигурни, че качеството на прилагане на, на проектите и на политиките е добро. Смея да твърдя, че в началото качеството беше лошо. А, но това може да ни послужи за урок. И ще продължим да работим над този въпрос. Мистер Орбрихт, has за флор. Благодаря, господин благодаря, господин председател. Две бележки и два въпроса. Ясно е, че а, тези, които работят активно в регионите, а, знаят много добре колко е важна енергийната ефективност. И ако се променят правилата по средата на периода, а, какво ще се получи? А, парите, които се, са за други, никой няма да посмее да промени оперативната програма. но това е в последния етап на периода, когато парите не са освоени. Но въпросът е дали наистина а, трябва допълнителни а, данни а, за сградите по отношение на енергийната им ефективност. А, в момента е много трудно а, да се променят нещата. Ние много добре знаем какво става а, на място. А, задаваме въпроси на хората. Но какво ще се случи с оперативните програми в бъдеще? Може би трябва да бъдат по-гъвкави, по-отворени. Сметната палата ще ни атакува в противен случай. Така ли иначе, това е един порочен кръг, както и споделеното управление. защо а, и сега се атакува комисията, защо нищо тя не прави, защо държавите не освояват а, парите. Разбира се, е, проблема трябва да бъде решен от държавите е, членки или комисията да бъде по-активна, да отива на място. Тоест, или се правят инвестиции от Европейския съюз, или е, се а, оставя въпроса да бъде решен от държавите членки. Преди пет години се опитахме да предложим да се пренасочат тези пари, които не са били освоени, но и съвета, и комисията отхвърлиха това предложение. Нямаше такава готовност. И беше отхвърлен този метод за пренасочване на средствата. Проценти половина. Съгласни сме с това защото преди е, този процент беше е, много по-висок. Но наистина е, сега сме в доста труден период и може би е по-добре да получим конкретни цифри. Два въпроса. Единият с по-общ характер – дали финансовата криза подпомага политиката на сближаване. Казахте, че държавите членки ползват собствените си инструменти, не само с европейските средства, но и с националните. Но това е нещо ново и трябва да се преоцени в контекста на финансовата криза, тази възможност. Това е общ въпрос. Наистина трябва нещо да се промени с оглед на кризата по отношение на методите, които а, използват а, или биха могли да използват държавите членки. И вторият ми въпрос е свързан с бюджета. Днес а, трябва да гласуваме бюджета до 3, 2013 година. Някои от нас са членове и на бюджетната комисия и всъщност тенденцията ще бъде към свиване на бюджета. Ще има по-малко средства и за кохезионната политика. Е, какво мисли генерална дирекция Реджо за това? Ако се съкрати бюджета, как ще планираме политиката на сближаване? Благодаря много. Thank you very much. Благодаря. Аз е, искам да започна с истинските въпроси. По отношение на бюджета има два момента. Нека да е, разгледаме бюджета за 2011-2013. Е, Аз хвърлям поглед към бъдещето и към нашите дейности. Ние а, планираме постепенно повишаване на бюджета, докато през 2013 година постигнем максимална стойност. Но а, всичко това трябва да бъде организирано така, че през 2013 година когато достигнем тази максимална стойност, да не превишаваме тавана на финансовата прогноза. Това означава, че ние трябва да работим заедно с регионите и държавите членки и да гарантираме, че още сега през 2010-2011 година ще се предприемат необходимите стъпки за изпълнение на програмите на място. Необходима ни е така наречената Project Pipeline, за да можем през следващите години да се справяме с повече средства. Ние работим по повишаването на финансовите средства още през 2011 година. Те ще бъдат с 25-30% повече и през 2012 и 2013 година финансовите средства ще се увеличават. Както казах, през 2013 година ще е, има максимум по отношение на средствата М плюс 2, М плюс 3 за новите държави членки от 2013 година нататък ще се забави увеличаването на средствата в бюджета. Ние няма да останем при тези максимални суми, но все пак не мога да бъда съвсем сигурен, но за да можем да постигнем тези стойности в бюджета са ни необходими инвестиции. Тук вече стигам до един друг въпрос. Имам впечатление, че кризата – се отрази положително върху политиката на сближаване. Е, е, не защото кохезионната политика е антикризисна политика, тя е по-скоро една дългосрочна структурна политика. Но по време на този дебат ние успяхме да покажем, че понякога има неочаквани кризи, но въпреки това в рамките на тази политика – има достатъчно гъвкавост е, и е, възможност за поставяне на акцентите, а не за пълна промяна на политиката. Това успяхме да постигнем през 2009 година. Важен е и факта, че след 2010 година е, капацитетът на повечето държави членки да а, намаляват дефицитите, ще бъде ограничен, защото просто тогава няма да има пари. И това е голямото предимство на този период от 7 години е, до известна степен съществуват гаранции за тези 7 години. Знае се, че парите ще бъдат на разположение и това е важна база, важна основа за много страни, върху която те могат да надграждат. Е, много опити бяха правени за отделяне на средства за съфинансиране на структурните фондове, защото структурните фондове са всъщност важен стимул за инвестиции. Тук вече стигаме до следващата точка. Тъй като става дума за инвестиции, които трябва да бъдат насочени към бъдещето, тези инвестиции трябва да бъдат в пълно съзвучие с нашите основни цели. Подобряване на конкурентоспособността и е, също така приспособяване към климатичните промени, а също така е, и е, екологично ориентирана економика. Това са нещата, върху които ще се концентрираме през следващите години. Тази година искам да посоча устойчивото развитие и кохезионната политика и е, след това е, повишаване на конкурентоспособността във връзка с кохезионната политика, защото ние искаме да покажем кои са добрите практики в тази сфера в целия Европейски съюз и да предложим стимули за развитие, защото има все повече региони, които се опитват да променят програмите си. Ние казахме още през миналата година на много а, региони да не променят програмите си, защото ще загубите а, всъщност 6 месеца за промяна на тези програми. По-скоро изпълнявайте тези програми на място. Това беше нашия съвет. И когато имате по-добра представа, по-добър поглед върху кризата, тогава вече а, може да се мисли за промяна на програмите и да се пита комисията дали е съгласна с това и е, тогава вече може да се види дали в рамките на тези промени на програмите са поставени добре акцентите, например върху иновации, върху економия на енергия или пък е, екологична економика. Ние консултираме държавите, членки и регионите. Това е пътя, по който ние сме тръгнали и Както вече беше казано, ние имаме много е, добри цели, но все пак е, трябва да установим, че съществуват специфични проблеми в различните страни и тези проблеми ние трябва да ги решаваме, защото в противен случай ние няма да имаме балансирано регионално развитие. Необходима ни е гъвкавост за развитието на регионите. Не може е, да имаме само 100% иновации, а да се забравят други важни аспекти. За тази цел ни е необходима гъвкавост. Това е поне моето мнение. можем да дискутираме по това и с съответния комисар. преди да дам думата на господин Валнисарой, виждам, че имам още още му оратори в списъка но имаме време само до 10.30, така че бъдете кратки. Господин Рой, аз ще се съобразя с вашето желание и ще задам два въпроса. Една, един въпрос всъщност и едно предложение. Въпросът се отнася до загрежеността в нашата комисия за времето за преработка на а, това говорихте, цифри, цитирахте всъщност цифри, говорихте и как се освояват средствата, но същевременно възниква въпросът как ще продължи всичко това. Ще има, може би, оценка на базата на преработка на данните за полугодието. И ние имахме вече една такава псевдообработка на данните. Тогава нищо не се промени. Беше казано, че проблемите могат да се решат, като средствата се прехвърлят от една категория в друга и така проблемите да се решат. Бихте ли ни информирали? и тук вече задавам политически въпрос, какво е отношението на генерална дирекция Реги? Как може да се използва правото на инициатива на парламента? Как могат да се организират изслушванията? Как, по отношение на значението на кохезионната политика през тези години? И всичко това трябва да го комбинираме с а, а, заседанията на националните парламенти по кохезионната политика ние не трябва да водим дискусии само в парламента, трябва да водим дискусии с тези, които е, имат тежест в националните парламенти, когато става дума за кохезионната политика, защото ние трябва да действаме на е, най-различни нива. И затова въпросът ми е, можете ли да ни информирате за процедурата, която тече в момента и това, за да не изживяваме неприятни изненади в бъдеще, а също така какви парламентарни инициативи могат да се използват за създаване на контакти. Да, що се отнася до първата точка? В комисията се води дискусия а, относно целите 20. 20. И а, ние вече водихме известни консултации – и имахме много активно участие в тези консултации и се радвам, че мога да кажа, че всъщност най-голямата група, която участва в консултациите, бяха регионите и регионалните асоциации. Колегите от Генералния секретариат поискаха да им окажем съдействие, като разгледаме различните документи, свързани с консултациите, които ни бяха изпратени от регионите. И а, това подчертава още веднъж ролята на регионите като фактори на развитието в различните страни и също така подчертава ролята на кохезионната политика като инструмент. Тя е добър начин за транспониране на целите и приоритетите в, документа за 2020 на терена. Тези консултации се разглеждат в момента, внасят се а, допълнителни предложения от държавите членки, от предприятията, от различни заинтересовани страни. Знам, че Генералният секретариат в момента прави нещо като обобщение на този документ и очаквам комисията да става въпрос новата комисия вече да отговори бързо с практически мерки относно проекта Европа 2020. Този документ трябва да се превърне в референтен и за нашата кохезионна политика. Относно разглеждането на бюджета, все още се надявам че ще имаме един документ, който ще излезе преди лятната вакансия. Но като погледна графика, считам, че до година ще имаме много по-ясна гледна точка върху цялата тази организация. Ще имаме конкретни цифри, съответно конкретни предложения за това какво искаме да направим за бъдеще в нашата политика. и а, е, евентуалният комисар господин Хан, както той почерта, ще се съсредоточим върху архитектурата на кохезионната политика и работим и от наша страна по този въпрос. Сътрудничим си с Генерална дирекция бюджет по изготвянето на на следващата финансова рамка и си сътрудничим много тясно с колегите относно аспектите на управление, свързани с целите, набелязани в Европа 2020. Нашата позиция е много ясна. Ясно е, че ще има предложение на, от колегиума на комисарите и най-вероятно един арбитраж. Ще, е, паралелно с това ще продължим да сътрудничим директно с отделните държави членки, с регионите, най-вече в групите на високо ниво. И ще използваме цялата инфраструктура на връзките с регионите, която вече имаме тук в Брюксел. Моето предложение, господин председател, но също така предполагам, че това предложение ще дойде и от бъдещият комисар по регионалното развитие. Та, бих казал, че е полезно да имаме тесен, постоянен контакт с вас. И освен това, евентуално бихме могли да имаме една малка група, която да си сътрудничи по различни специфични въпроси. Но това трябва да бъде решено измежду вас. Трябва също така да видим как и как ще бъде достъпна цялата техническа информация, как ще ви я предаваме, защото това е един от важните моменти. Не мисля, че ще има проблеми в това отношение. Надяваме се много бързо да влезем в по-конкретните аспекти, на които засяга директно бъдещето. бяхме в една малко трудна ситуация. Имахме трима блестящи комисари. Един, който напусна, друг, който в момента работи с нас и следващия, който ще дойде, надявам се. Аз лично вече директно дискутирам с комисаря Хан с надеждата, че тя може да, раз... да развие а, стратегията за бъдеще. Предполагам, че тя ще бъде много отговорен комисар. И е съвсем нормално тя да иска да си каже думата по цялата тази стратегия за бъдеще. Но съм сигурен, че тя ще бъде очарована от идеята да дойде тук да дискутира с вас тези въпроси и да можем после да работим по конкретни аспекти на политиката. Нещо, което всъщност е важен въпрос, свързан с практическото изпълнение на нашата политика. Предполагам, че както тя, така е всъщност и аз ще бъдем доволни да можем да говорим тук пред вас. Благодаря. Господин Тойри. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Anna, heute auf der Tagesordnung. Äh... Благодаря много, господин председател. Е, господин Анер представи ситуацията 2009 Наистина 2009 е една особена е, година. Това е годината на економическата и финансова криза. И има е, необходимост от допълнително до уточняване на нещата. Имаме дългосрочна перспектива, което е прекрасно. Но кои са е, рамковите условия в световен мащаб? политиките не действат, кой знае колко добре и по какъв начин регионалната политика може да допринесе за решаване на тези проблеми? По-бързо прилагане на мерките, така че да се изрази по-добре капацитета, економическия капацитет трябва по-активно участие и що се отнася до политиката на заетостта и стабилизирането на економическите политики. Как да се осъществят допълнителни е, приходи? Много казаха, че трябва да се променят правилата. Допълнителни данни и допълнителни кредити са необходими. Това също беше казано. Не е необходимо съфинансирането, това се обсъжда. Но докато получим съответните резултати, кризата ще приключи. А, що се отнася до с финансирането трябва да се държавите трябва да са сигурни, че регионите ще могат да участват. И бих искал да знам как стоят нещата. Когато проблемите трябва да бъдат решени в кратък срок, може би регионите ще трябва да осигурят тези облегчени кредити, да речем в рамките на една година, така че наистина да могат да се използват тези средства. Не смятам, че трябва да премахнем системата на съфинансиране. Но ако наистина искаме да допринесем за решаването на кризата, трябва сега да вземем решение. Според вас, могат ли регионите да облегчат кредитирането в рамките на 6 месеца или една година? така че е, да се постигне е, бърз растеж, бързо развитие на регионите, защото сега трябва да се даде отговор, а не след няколко години. Question. Благодаря. Има два типа инструменти. Единият е авансовите плащания. Те могат да бъдат използвани като оперативни фондове използвани за конкретни цели. Повечето държави членки ги използват и са ги използвали през 2009 по тези причини, за тази цели. Разбира се, това след като... Това е според нашите данни, бързите данни, които постигнахме с една, едно проучване. Другата, другият инструмент е а, да се запускат заеми на държавите членки. Повечето от тях са го направили, са използвали. И мисля, че е наистина полезно, интересно за държавите членки да получат такива заеми по структурните фондове. Структурния фонд е много сигурен партньор и това е начин на функциониране, който определено е полезен, добър, функционира. Защо да не го използваме? И мисля, че ако комбинираме авансовите плащания и кредитните инструменти, не виждам и поне според статистиките и проучвания, да не се няма увеличаване на риска при подобно комбинирано използване. Имах известни съмнения относно авансовите плащания момента се проучва, но като цяло няма оплаквания, няма проблеми. И така както казахте, не мога да си представя структурните фондове без съфинансиране. Това със сигурност е принцип, който може да бъде а, оставен да действа дори и отвъд антицикличните мерки, а, след като вече влезе в следващия програмен период. Госпожа Дели иска думата. Добър ден, добре дошъл сред нас, господин директор. Искам да подкрепя колегата Олбрайт. Вие е, дадохте пример с Франция. Но искам да припомня, че причините, поради които Франция ще използва тези 4% е, в жилищната сфера, всъщност е, управителните органи не са искали изменения на оперативните програми, професионалните организации в тази сфера се мобилизираха за да използват тази възможност и освен това към регионалния фонд се е, добавиха и национални фондове. Въпросът ми е, защо регионалната комисия, е, комисия генерална дирекция Регио не взима незабавни мерки, така че да, насърчат, да насърчи държавата, държавите членки да кандидатстват за съответните фондове 2013 година. По този начин Германия и други държави могат да се възползват от това. Защо не давате един прост технически е, съвет днес, така че другите държави членки също да могат да се ползват от тези фондове? Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Що се отнася до съвета, разбира се, Наистина, от наша страна не бяхме много категорични през 2009 година и не приканихме държавите членки и регионите да отворят програмите си. Защо? Защото се наблюдава тенденция в държавите членки в регионите, когато се изменя програма, да се изчаква да се приеме това изменение и чак тогава да се започне дейността. И освен някои спешни случаи, които, бяхме реши, които решихме, важното през 2009 година беше приетите одобрени програми да бъдат осъществени, приложени. В повечето държавите и Франция конкретно, наистина тези програми се осъществиха успешно. А сега се доближаваме до средата на, на периода за структурните фондове и виждаме увеличаване на исканията за изменение на програмите. Когато обсъждаме това с регионите, разбира се, че привличаме, обръщаме внимание за, върху тези възможности, съветваме ги да използват този инструмент още повече, ако има възможности за допълнителни инвестиции, на които могат да... т.е. ако не се осъществяват тези инвестиции, на които регионите са разчитали преди това, от страна на предприятията, да речем, на фирмите. Т.е. ние даваме такъв съвет. но защо държавите членки не прибягват до е, това е, достатъчно често. Е, една от причините е, че има много държави членки, от старите особено, които са въвели много добре действащи национални системи и които казват сега нямаме нужда от а, общностните фондове. Разбира се, има разлики в Франция, например. Да, даваме такъв съвет, повтарям, привличаме вниманието на държавите членки по този въпрос, това, което не правим, защото е, е, смятаме, че въпросът опира до партньорство, не налагаме, не даваме инструкции, ще направите това и това. Тоест, възможността съществува, Смятам, че тя има своите привлекателни страни, още повече, ако държавата членка се сблъсква с проблеми от кризата по-специално при използване на първоначално предвидените средства. Така че сега навлизаме в етап, в който ще има много повече изменения на програм... по програмите. Друг въпрос имахте ли? Не. Добре, благодаря. Благодаря ви много. А сега госпожа Оконли. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошъл сред нас, господин генерален директор. Два въпроса. Що се отнася до освоемостта на европейските структурни фондове, мисля, че е, бихме е, могли да е, използваме съвместно тези фондове, преди да се извършат освобождаването на средствата. Тоест, един регион, който добре освоява а, своите а, средствата, идващи от а, структурните или от кохезионните фондове, Е, ще може да се е, подобри усвоемостта на е, структурните фондове и регионите, които не мобилизират, не използват достатъчно тази политика, ще бъдат санкционирани по този начин. Наистина бих искала да чуя вашето мнение – Вторият въпрос е по-прецизен. Ако не бъркам, Европейския парламент беше поискал преди време, може би преди една година, беше помолил комисията да обсъди инициативата Еразмус за местните органи на власт за беше предвидена на помощ от бюджета 2009 година. Искам да знам дали се осъществява този проект, докъде са стигнали нещата. Във Франция имаме заявки от местни лица на изборни длъжности за ползване на този фонд. Господин Ханер, имате думата за отговор. Да, два доста трудни въпроса зададохте вие. По първия въпрос... Je pense que... а, смятам, че всяко обсъждане, всяко размишление в тази посока си заслужава усилието. Аз не а, съм говорил за случаите N плюс 1. В края на 2009 Е, имаме сравнително малко проблеми за N плюс 2 и те се отнасят е, до една държава. Испания до две държави. Италия, Испания. Е, и там ще навлезем в процедурите, но за 2007 има предложение от комисията, което е, лежи пред нас е, да се слеят методите 2007-2008, т.е. N плюс 3, N плюс 4. И наистина трябва да се обмисля добре нещата за следващото поколение на програми. Тоест, или да се приложи известна гъвкавост, да се национализа в, известен, в известна степен на средствата, или пък приемаме радикални мерки, дали да се прех да трансформират N плюс 2 в N плюс 3. И, или през първите две или три години да се премине към N плюс 3 вместо N плюс 2. Защото а, излитането е доста затруднено и за да го облегчим. Или пък а, с а, това освобождаване на средствата, да, да го използваме като лост за стимулиране, за насърчаване на усилията. Но в крайна сметка става дума за политически избор, защото при N плюс 2 нямаме някаква научни основания, които да кажат, че това е най-добрия метод. И трябва да се прави е, разграничение е, при N плюс 2 е, има много повече затруднения за програмите, в които трансгранични, трансгранично сътрудничество с няколко държави участващи, които имат различни структури и методи на работа. Но така или иначе този въпрос ще бъде, продължи да бъде обсъждан в бъдеще и вашето предложение се вписва тук. По отношение на Ерасмус за местните е, лица на изборна длъжност, трябва да е, проуча нещата. Е, сигурно нещо е започнало, някакво проучване. Аз бях много е, силно подкрепящ тази мярка, но това, което установих е, че съществуват значителни технически проблеми в нашата административна система в комисията, преминаване към такава гъвкава система. Това не означава, че идеята не е добра, напротив – но работим по развитието на тази идея и ще направя необходимата справка, за да ви дам а, а, пълноценен отговор в писмена форма. Но сред всички пилотни проекти и подготвителни дейности, от техническа гледна точка, това беше най-трудният въпрос, най-трудната е, идея. От административна гледна точка не разполагаме с необходимите е, структури, както стоят нещата с Erasmus за студентите. Но така или иначе, подчертавам, идеята е добра и ние ще я развиваме. Благодаря ви. Благодаря, господин генерален директор, за данните, за интересната дискусия. Ще очакваме също така и допълнителните данни. Благодаря. За мен беше голямо удоволствие също. Колеги, пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Господин Оленичек е тук с нас. Така че ще му дам думата. И ще имаме първата обмяна на мнения по доклада, който беше изготвен от него относно стратегията за Балтийско море и ролята на макрорегионите в бъдещата политика на сближаване. Няма да взимаме решение днес тук. Е, това е просто обмяна на мнение. Давам ви думата, господин Оленичък. Dziękuję bardzo, е, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Chciałbym przedstawić. Благодаря, дами и господа. Искам да ви представя работен документ относно стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в бъдещата политика на сближаване. Стратегията за Балтийско море за сега е първата обща стратегия за макрорегион. Именно за това тази стратегия трябва да бъде разглеждана като пилотен проект. И заключенията, които ще си извлечем от нейното прилагане, ще трябва да бъдат използвани при развитието на други стратегии за европейски макрорегиони. Тази стратегия беше изприета след широки консултации с държавите членки в Европейския съюз, но също така и с други заинтересовани страни, като университетите, бизнеса, НПО. Процесът беше важен, защото участваха също така и крайно отдалечените региони. Тази стратегия се базира на четири основни стълба. По-добро използване на средствата, е, екологичен аспект, е, по-добър достъп до регионите и, разбира се, сигурност за тези региони. Като се изключат тези четири основни е, приоритета, ще се спрем и на някои други, като например социалният и академичен аспект, е, включително и иновациите. Стратегията за макрорегионите включва а, и идеята за по-добра интеграция на гражданите и обществото в тези райони. Началната точка а, започна от съществуващите инициативи в региона, двустранните сътрудничества в региона на Балтийско море и съответно някои стратегии на европейско ниво. Първо трябва да дефинираме, разбира се, целите, общи цели за целия регион и съответно да има проекти, които да бъдат приети за постигане на дадените цели. Друг един принцип при стратегията е да имаме координирана стратегия за действие, която да включва тези цели. При Балтийско море тези цели ще се постигат най-вече с политиката по сближаване – най-вече стратегии, както и стратегии свързани с регионите. Отделни политики, които също ще бъдат засегнати, е, примерно риболовната политика, обща сълскостопанска политика и други. Трябва да има по-голямо сътрудничество с околните страни, защото всъщност териториите на всички тези страни влизат в идеята за макрорегион и съответно тези държави имат влияние в макрорегиона. Дейностите ще се координират от Европейската комисия. Нека се пак да кажа, че поне до сега Европейската комисия няма достатъчно ресурси, нито е, човешки, нито финансови, за да проведе е, такава една стратегия и да наблюдава и контролира тази стратегия. Ще има доклад по въпросната стратегия, представен през 2011 година, с конкретни заключения и съответно ще можем, евентуално базирайки се на този доклад, да подобрим ситуацията за бъдеще. Пред какви предизвикателства сме изправени днес? Първо, трябва да диверсифицираме социалната система и економиките на региона. Само така ще успеем да прехвърлим опита, на от по-развити страни, като например скандинавските. Тези е, примери за добри практики могат да бъдат е, използвани от другите страни и е, съответно да се постигнат подобрения с е, по-малко използвани средства. Е, трябва също така да гарантираме, че има повече мобилност в региона, защото днес виждаме, че населението застарява в цели регион. Развитието на този район трябва да бъде основния приоритет. То е много важно. И за бъдеще, естествено, ще се задам все повече въпроси, свързани с бюджета и финансирането. Както вече казах, стратегията за Балтийско море беше развита в рамките на вече съществуващи бюджетни програми на Европейския съюз. Няма специфичен бюджет, който е заделен само за нея. И аз лично мисля, че стратегия за макрорегион трябва да има отделен бюджет, който да служи за координиране на действията и е съответно за прилагане на общи проекти в макрорегиона. Този въпрос все още не е получил своя отговор, поне до днес. И друго важно предизвикателство, свързано с прилагането на стратегията. Предизвикателство е, което може би все още не е добре, на което все още не сме отговорили добре. Това е транспорта. Трябва да се развие железопътния транспорт в този регион. Друго предизвикателство е енергията. Северните тръбопроводи не са просто хипотетични, те са почти съществуващи и не трябва просто да се питаме, ще бъде ли построено или не. Почти 100% сигурно е, че ще бъде построен. И трябва да видим какви ще са последиците от построяването на този тръбопровод, както от економическа гледна точка, така и чисто екологична и как това ще се отрази също и на транспорта. А също и на достъпа до морските пристанища. Друг важен проблем относно енергийната економика използването на Балтийско море в рамките на проекти за възобновяеми енергийни източници. Говорим за ам, вятърни паркове, които се използват вече от регионите около Балтийско море, а също използването на биомаса. Друг важен въпрос засяга до страните, които ще влизат в този макрорегион. Как те ще се определят? Дали това ще са само страните около Балтийско море или ще има по-общо тълкуване? Защото целите, които искаме да приложим, да постигнем, ам, са, се нуждаят от ясно дефиниране на региона, например, относно екологичните критерии. И когато говорим за Балтийско море, трябва да погледнем също и реките, които се вливат в Балтийско море. Тези реки преминават през територии на държави членки, но също така и на държави, които не са членки на Европейския съюз. Трябва да помислим по тези въпроси и съответно да видим какви ще са заключенията и резултатите от прилагането на тази стратегия. И миналата седмица Европейския парламент прие резолюция относно стратегията за макрорегиона на Дунава – може би, евентуално ще имаме подобна с Средиземноморския басейн. Но трябва обаче непременно да помислим за изготвяне на нова кохезионна политика за този регион. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, и искам също да благодаря най-сърдечно на докладчика, господин Оленичък, че ни представи този работен документ и е, даде устни допълнителни пояснения по него. Мисля, че това ни дава добра основа за по-нататъчната парламентарна работа и всички основни сфери и въпроси, които са свързани с стратегията за Балтийско море, по този начин намират своя отговор. Не трябва да забравяме, че Балтийско море беше част от желязната завеса и държавите в Европа бяха разделени по този начин. Там а, минаваше границата между народите, които живеят в демокрация и народите, които живеят в а, диктатура, които трябваше да живеят така. Това е миналото, въпреки че а, не са изминали много години от тези промени и е, сега е, вече наблюдаваме едно ново развитие. Балтийско море се превърна във вътрешно за Европа море и то вече не разделя, а свързва държавите и народите в тази част на Европа, но за всички нас е, това е предизвикателство. Какво? всъщност ние трябва да направим във връзка с економическите проблеми, с екологичните проблеми, транспортните връзки. Това вече беше описано от е, докладчика. Големи са очакванията, които е, поставят участниците от регионите около Балтийско море към е, тази стратегия. И е, не само комисията, не само парламентът се занимават с е, тези въпроси, а и много е, регионални фактори работят заедно в регионални проекти или в рамките на регионални конференции, за да могат да превърнат Балтийския регион в един общ за Европа регион и да решат проблемите там. Господин Оленичък спомена, аз още веднъж ще посоча, че с тази стратегия за Балтийско море, разглеждайки Балтийския регион като макрорегион, стъпваме на непозната земя и Знаете, че а, миналата седмица ставаше дума за Дунавския регион, а когато говорим за кохезионната политика в бъдещето, всички тези въпроси се вписват в нея. Мисля, че въпросите, свързани с стратегията за Балтийско море, трябва да се разглеждат не само в средносрочен план, а трябва да бъде а, изработена една дългосрочна стратегия за тези а, проблеми, която да отразява волята на държавите членки да участват в тази стратегия стратегия. Германският Бундестаг малко преди края на последния мандат взе съответно решение и германското правителство да участва в тази стратегия. Някои от въпросите, които спомена господин Оленичък, ще засегна съвсем накратко. Сътрудничеството с съседните държави, които не са членки на Европейския съюз, не бива да бъде забравено от нас, защото една стратегия за Балтийско море има смисъл, когато в даден момент към нея се присъедини и Русия. Ние знаем, че много от проблемите, свързани с Балтийско море, не проистичат е, непосредствено от неговите брегове, а идват е, е, дълбоко от континента и за това би следвало да превърнем това в основа за парламентарното сътрудничество. Знаете, че сега имаме делегация от Русия във връзка с парламентарно сътрудничество и там би следвало да поставим тази тема, а също и в рамките на източното партньорство. Финансовите въпроси също бяха споменати от докладчика. Оперативните програми за този период също са установени и аз мисля, че ще трябва, трудно ще бъдат спечелени средства за а, настоящия период, но а, за следващите а, финансови периоди мисля, че това би следвало да е а, възможно а, предвид а, изпълнението на целите на държавите членки и регионите. А, и аз е, благодаря за това, че е, беше споменато, че ако е, стратегията за Балтийско море трябва да се увенчае с успех, тя не трябва да бъде проста декларация, а трябва да бъде подкрепена с съответните финансови средства. Благодаря също за това, че толкова реалистично беше поставен въпроса с Северен поток. В някои разговори ние когато говорим за а, стратегията за Балтийско море, веднага като рефлекса на Павлов а, започва да се говори за Северен поток но аз мисля, че стратегията за Балтийско море е много по-съобхватна и не се концентрира само върху проекта Северен поток, колкото и да е полезен той за този регион. Аз мисля, че това не е въпрос от устранен характер. Това всъщност е въпрос, който би следвало да занимава целият Европейски съюз и това ще бъде според мен предмет на дискусия. И последния въпрос въпрос, който постави докладчика, дали макрорегионите и функционалните региони предвид техните цели, изходни признаци и географски условия могат да бъдат обединени в група от региони и дали това представлява предизвикателство пред бъдещата кохезионна политика. Аз мисля, че това е правилният въпрос, който трябва да си зададем в тази връзка, когато говорим за стратегията за Балтийско море и се радвам на бъдещото сътрудничество с докладчика, с докладчик в Сянка и с всички колеги в комисията. Благодаря. Благодаря. Това беше много интересно подробно изказване. Благодаря, госпожо председател. Аз съм скептично настроен. Разискването на стратегията за Дунавският регион искам да попитам в рамките на този контекст, можем ли да бъдем по- ясни и да търсим всъщност отговори на проблемите. Няма съмнение, че има нужда да се насърчават решения в широк план. Освен това, ако трябва да говорим за стратегия, за макрорегион, било то Дунавски, Средиземноморски или Балтийски, не трябва да забравяме, че говорим за европейска стратегия на всичките 27 страни, което означава, че тези страни ще подкрепят даденият регион, Балтийският регион, и това се отнася също така и за Дунавският регион. Трябва да се запитаме какви са целите на Европейския съюз в рамките на стратегията 2020 и как те ще се синхронизират с Балтийският регион. И въпросът тук е как как точно ще се синхронизират тия цели. Иначе просто ще имаме едва ли, едва ли не многостранно, многостранно отношение между отделните страни в региона. Това ще бъде по същия начин и за Дунавският регион. Ключовата дума е сътрудничество между държавите членки. И а, в в рамките на, на това сътрудничество, къде е мястото на самия Европейски съюз? Какво може да направи е, Европейския съюз в едно многостранно отношение между отделни държави членки? Как ще се прилага тази стратегия? Имаме нужда да обсъдим методите на прилагане. Ам... Това мисля, че е въпрос, който може евентуално да отговори и настоящата председателка на групата, която е бивш комисар. Как държавите членки могат да участват в финансирането на проектите за този макрорегион? И как това да се направи така, че да има ефективно действие? няма ли това само да оскъпи националните финансирания? В такъв случай държавите членки могат да си противопоставят. Искаме да попитаме бъдещата комисарка дали е за бъдеща бюджетна линия. Тя, доколкото знам, не е за такава. В такъв случай или трябва да променим подхода, и ще трябва да прехвърлим е, националните инвестиции за развитие на националните региони в една обща програма за макрорегион. Иначе просто стратегията ни ще остане на теория. В такъв случай не можем да имаме само 1 или 2% съфинансиране. Трябва да имаме по-голямо финансиране, около 5-6%. Мисля, че господин Олиничък на един много интересен аспект. Не става въпрос само на кохезионна стратегия, стратегия по сближаване. Трябва да се е, вземат предвид и всички останали политики, свързани с политиката по сближаване. Не можем да се спрем и да работим само с една политика. Но въпросът е тук. Искаме ли да променим политиката по сближаване в случая с Балтийския регион или не? Но ако не я променим, в такъв случай тези политики, било то за Дунавския или за Балтийския регион, ще останат символични. Искам да знам също така и какво ще бъде сътрудничеството между държавите в региона. В пленарна зала чухме, че депутатите очакват допълнително финансиране – но а, това е един политически привлекателен проект. И, и ако не прилагаме конкретна методология и ако не променим подхода, със сигурност няма да постигнем интересният пилотен проект, който толкова очаквахме. Трябва да предвиждаме какви ще са нуждите на тези региони, било то Балтийски, Дунавски, Средиземноморски. Това е както е и с Лисабонската стратегия. Аз лично съм съгласна с господин Оленичек, че много от регионите а, и техните проекти като че ли са загубени вече предварително за Европейския съюз. Такъв е случай и с някои тръбопроводни проекти. Господин. Кидаш, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää. Благодаря. Благодаря, господин госпожо председател. Благодаря на докладчика за неговото изложение, за този работен документ с толкова амбициозни цели, които споделяме, разбира се. Благодаря ви, господин докладчик, за, за изработения документ. Що се отнася до принципите на Балтийската стратегия, много е важно да се говори не само за Балтийско море, а за целия регион. Е, тук не става дума само за крайбрежието, крайбрежите градове, а за много по- голяма част от вътрешността на Балтийските държави. И може да се говори и за вътрешно-регионалния, и сухопътния транспорт. Сега няколко бележки по параграф 4 и предизвикателствата, свързани с бъдещето. Тук се говори много за диференциране на новите и старите държави членки. Смятам, че в днешно време подобно разделение би трябвало да бъде преодоляно. Не трябва да се категоризират по този начин в доклад държавите членки. И може би е уместно да се подчертае факта, че може да се използва потенциала всеки е, един от регионите, например в научно-изследователската сфера. Тази е, цел не зависи само от БВП, а особено когато говорим за иновации и прилагането им. Освен това, тук се споменават различията между държавите членки, различия в развитието, но не трябва да забравяме, че в рамките на една държава членка също се наблюдават подобни различия – Що се отнася до замърсяването на Балтийско море, смятам, че трябва да се говори е, тук много за е, чистите е, технологии, опазващи околната среда. Би трябвало също така да се подчертаят тук и економическите проблеми и по-специално конкурентно способността. Документа трябва да посочи също така и аспектите, свързани с застаряването на населението и увеличаване на комуникационните артерии. Що се отнася до енергетиката? Бих искала да поразвиете този параграф, свързан с енергийните въпроси. Говорите за възобновяемите енергоисточници. И наистина, ако има такъв потенциал, той е тук, в този регион – споменавате за вятърната енергия, както и е, биомасата. Не трябва да се е, забравя и горския фонд, е, тези, този потенциал като енергиен източник. По отношение на третите държави, вие третите страни, вие а, говорите за а, тях във вашия а, документ и тяхното участие е свързано с, с големи предимства в транспортната сфера и развитието, ако се осъществява активно сътрудничество с тези държави. Що се отнася до финансовете страна бих искал да задам някои въпроси, ако има представител на комисията тук. Какво възнамерява да прави с тези 20 милиона евро комисията и как ще се финансира развитието на макрорегионите в бъдеще? Благодаря ви. Франсуа Алонси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви а, за това, че обсъждаме този въпрос. Благодаря и на а, тези, а, които поеха инициативата за обсъждане на такава стратегия за Балтийския регион. И наистина тук е очертан път към рационализиране на економическите политики и политиките на регионално развитие в Европа. И Наистина тук има голям потенциал а, за развитие а, при а, тези а, подходи за развитие и сътрудничество между различните зони. А, от а, два месеца насам, насам тъй като а, няма никакво движение на стоки между Корсика и Сардиния, а, такъв пример искам да ви дам, но как може а, да се развиват тези региони, за да при които наистина това малко разстояние трябва да се преминава по един, изминава по много сложен път. с това искам да кажа, че наистина трябва да се стимулира населението в големите европейски зони, така че да се преодолеят подобни е, абсурдни ситуации. И е, искам да споделя разочарованието си испанското председателство. Е, шведското председателство много активно в Балтийско море. Е, казват ни, че е, унгарското е, е, председателство ще развива активно дунавските региони, а пък испанското проявява доста неактивно отношение към развитие на средиземноморското, е, средиземноморския регион. И е, наистина говорихме за възможностите за пренасочване на бюджетните средства – защо да не се насърчава това, така че когато има средства, те да бъдат освоени по възможно най-добрия начин? И комисията трябва да подкрепи е, идеята тези макрорегиони да дадат възможност за приемане на мерки за реално осъществяване на политиката на сближаване всички райони. Благодаря. Само така както каза Франсуа Алонси, за Средиземноморското ски регион, нека да не забравяме, че това са две различни неща. Защото всъщност имаме един процес отгоре надолу, който се основава на различни стратегии, на различни бази. Докато при Дунавски регион и при Балтийският регион всъщност имаме един процес отдолу нагоре. А и европейската политика по сближаване беше много близка, в много близко сътрудничество с всички останали политики. Така че подходите са съвсем различни и се изграждат в рамките на съществуващите политики. Но това не е основната е, цел. Е, при Средиземноморския съюз имахме съвсем друг подход. Имахме различни очаквания също така. И ако преразгледаме цялата идея, бихме могли просто да изкажем нашето становище като комисия по, регионал, по регионите. Но нека да не забравяме, че това са различни процеси е, които протичат в различна рамка на, е, на европейската политика. Сега Томас Дойч. Е, Благодаря. Първо искам да поздравя господин Оленичек за добре свършената работа. Аз лично считам, че изготвения доклад е много, много добър. Първо, той е много точен, засяга конкретни въпроси. И бих желал да продължим в същите насоки, защото това е начина по който трябва да работим. Мисля, че може би трябва да бъдем още по-специфични. И особено, що се отнася до предварителното набелязване на цели, защото ако се задаваме погрешни въпроси, съответно и отговорите ще бъдат грешни. Господин Оленичък обаче тук със сигурност си е задал правилните въпроси. И ще направим грешка, ако не отговорим на хубави, такива хубави въпроси. Считам, че въпросите на господин Леничък са формулирани много добре. И това, което можем да направим, е не просто да повторим въпросите, а да продължим с отговорите. Тези отговори можем да ги дадем на комисията и на съвета. Аз съм съгласен с господин Олбрайт. Един от ключовите въпроси за бъдеще е какво ще се случи на макрорегионите, ако ние не разгледаме сега детайлите. Дори да решим, че макрорегионите са просто форма на съществуване. Мисля, че сега трябва да решим. И въпросът е, ако наистина подкрепим макрорегионите, как можем да повлияем на процеса, как можем да намерим отговори на този въпрос и ако не ги подкрепим, нещо ще се случи, а ние няма въобще да имаме думата в него. И ние можем просто да стоим като наблюдатели и да си сложим една е, табелка на ревера. Да, ние одобряваме случващото се. Така че, мисля, че трябва да намерим добрите отговори. Ако Европейския съюз като такава основна институция подкрепи идеята за макрорегионите, това ще промени фундаментално политиката по сближаване. И ще трябва да дадем ясен отговор да или не. Аз бих казал да. Разбира се, може би ще има хора, които може би ще кажат не или да, но. И тогава ние ще трябва да формулираме нашите аргументи, защото ще имаме качествена работа само ако е, имаме ясна стратегия. Виждам, че въпросите вече са ясно формулирани в документа. И тук трябва да се запитам и какво ще е финансирането на макрорегиона според идеята на Европейския съюз. Дали то ще идва изцяло от регионите, от държавите членки, от инвестиционната банка или как, нека да не забравяме какво казаха хората преди няколко години, когато изслушвахме бъдещите комисари. Макрорегионите могат да бъдат отделна бюджетна линия. Да, може, може наистина. И е, въпроса, който идва в последствие, е каква ще е управленческата структура в такъв случай? Ако имаме три различни макрорегиона, които да се управляват по 10 различни начина, никой няма да е доволен. мисля, че трябва да имаме единен подход в управлението. Трябва да изберем правилния подход. Пър, трябва да не слагаме а, воловите за колата. И третия въпрос. Относно териториалния обхват. Как да се дефинира региона на макрорегион. Ено. Говорим за няколко страни, които са доста големи. В такъв случай какво ще вземем? Част от страните, от въпросните държави, които са до морето, или ще говорим за цялата държава? И въпрос 4 от документа каква ще е системата на оценка на функционирането на макрорегиона. Не мисля, че ще е добра идея да оставим макрорегиона да действа и да функционира години и години, преди да пристъпим към оценката. Трябва да имаме по-бърза оценка. Ако кажем, да, подкрепяме макрорегионите, трябва да уточним каква ще е оценката, как ще се прави и как ще съпоставяме съпоставими величини. Моята препоръка е да дадете отговори на тези въпроси и моля ви, нека отговорите да са добри. А сега господин Иван Нистелрой. <clears throat> Eh, благодаря, госпожо председател. Аз е, също благодаря за представеният е, документ и не искам да утежнявам дебата повече, нито пък е, да го обогатявам повече. Аз съм следвал биофизика и мога само да кажа, че е, регионалните въпроси, абстрахирайки се от въпросите за времето или от другите взаимовръзки, като алианси и така нататък, всъщност е, е нещо, което е, се нуждае винаги от дискусия. Е, един макрорегион винаги се обсъжда в Европейския съвет и идеята за тези макрорегиони възникнаха още през 90-те години. Къде стана това? Искам да ви помоля, без да от, отнемам от времето ви, е, да създадем понятие за е, кохезията, защото това понятие е много важно за макрорегионите и тогава вече погледа към Европа друг. Знае се е, какви задачи има, какви са целите, към които трябва да се стремим и ако успеете да се настроите към тези цели, вие ще можете да следите този дебат, който тече. И второ, е, нека да погледнем текста, който приехме миналата седмица, защото имам е, впечатление, че политическите групи са е, приели някои пасажи за Дунавския регион, които са с много голямо значение за бъдещето. Винаги можем да се зададем въпроса какво всъщност е нашата цел и какво не. И тогава вече а, получаваме още по-широк поглед, който ни помага да обхванем въпроса. Искам а, да... А, не исках да дам такава обща формулировка, но все пак благодаря ви за свършената работа. Господин Кун от Комисията по транспорт също присъства тук, защото тази комисия също беше включена в подготовката на становището. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че беше засегнато вече е, това като въпрос е, и е, днес дискутираме тази тема, защото шведското председателство тогава пое инициативата заедно с съответна е, комисар а, е, с е, госпожа Хубнер, Хюбнер, която беше тогава а, комисар в а, тази сфера и която днес е председател на тази комисия. ние а, искахме моделен проект. Господин Лишах е а, подготвил един а, работен документ, който представлява първоначална основа за дискусии. Ние му благодарим и а, в комисията Тран, комисията по транспорт, аз съм докладчик, имам честа да бъда такъв и затова ще направя няколко бележки. Ние трябва да се структурираме върху приоритетите в а, стратегията за Балтийско море. И кой е основният приоритет? То е екологията. Това всъщност е основният приоритет, защото е свързан с основния ресурс. Когато се мисли за рибарство, за за туризъм, по-малко за корабоплаване това е от основно значение. Ние знаем много добре, че ако искаме да развиваме економика в страните от Батийско море, там има нали, урбанизация, канализация, отвеждане на отпадни води и така нататък, което пък от друга страна е свързано с поддържане на чистотата на водите. Благосъстояние. Благосъстоянието е друга тема и това е свързано с факта как да живеят хората хората в Балтийския регион, така че е, да изпитват удоволствие от живота си. И тук трябва да се разберем кои е, основни економически отрасли искаме да продължим да развиваме в Балтийския регион. Разбира се, всичко свързано с морето, да, обаче машиностроенето също и изграждането на големи съоръжения. Аз съм инженер по професия и мога да посоча, че този регион е много подходящ за строеж на големи съоръжения на едрогабаритна техника, защото веднага тя може да бъде транспортирана до клиента. А пък това вече е е свързано с транспортните пътища и транспортните пътища в крайна сметка са е, кръвоносната система на економиката и за това трябва в нашата стратегия трябва да се предвидят инвестиционни средства за подобряване на трансевропейските мрежи е, както в автомобилния, така и в железопътния е, транспорт, е, също и за е, водния транспорт. За туризма също това е много важно. Аз казвам congestion. Да, това е въпрос на дискусия. Обаче представете си турист, който идва при нас и стои дълго време в задръстване, просто защото не е осигурен достатъчен достъп, то тогава можете да си представите какво се получава. Сигурността това е нещо, което играе централна роля, като имаме предвид колко кораби се движат по най-оживените морски пътища в света и а, е, ние не можем да си позволим а, е, морски а, е, злополуки или аварии. Знаем много добре, че Руската федерация, що се отнася до транспорта на суров нефт, най-често използва а, Балтийско море, а, което означава, че на критични места е, или примерно в предна Помарания, аз съм роден там и думат ми е на 500 метра от Балтийско море, там трябва да има радари и би било наистина много неприятно да има злополуки с танкери, като се има предвид как ще се отрази това върху туризма. Това са конкретните бележки, които искам аз да направя в тази връзка и е, транспортните пътища всъщност по особен начин се явяват като място за дистрибуция на големите пристанища или е, на пристанища въобще, защото тези пъти ще минават през цяла Европа. Да, е, наистина могат да се строят мостове, обаче е, по морски път е, чудесно може да се извършва дистрибуция на стоки. И е, много е важно е, свързването на пристанищата с транспортните мрежи, когато говорим за м, тези проблеми. Моето предложение е от е, тази гледна точка да се вземе е, предвид всичко това и да се зададем въпроса как от насърчаването на структурите и регионите можем да изградим модел за финансиране. Господин Албрих, господин фон Нистелрой каза, господин Нистел, Нишелрой също каза, че не можем да събираме тези средства от различните региони. Ние просто трябва да осъзнаем, че за целия Балтийски регион са ни необходими средства, които можем да набавим от различни различни източници. И ако а, трябва това да бъде моделя регион или Дунавския регион или Средиземноморието, по принцип а, трябва да а, имат пътна карта въз основа на структурите, които сме разработили, това е съвсем нормално. Тогава обаче а, нашата отговорност е много голяма и аз искам да направя още една стъпка напред. Е, в е, европейското право ние е, имам, нямаме правна уредба за пространственото планиране, така както в националните законодателства. Обаче мисля, че е важно да започнем един такъв е, проект за пространствено планиране, за да се премахнат разликите. Примерно, когато се строи газопровод или пък е, нещо в офшорни зони и е, съответни електропроводи, които трябва да бъдат изградени, къде по принцип ние ще установим съответните пасажи, съответните места, откъдето да минава и да кажем това са идеалните <clears throat> места и да кажем, ето тук ще бъде електропровода, тук ще бъде газопровода, северен провод, казвам само като примери, къде ще бъдат районите за туризъм, къде за рибарство и кои екологично чувствителни региони ще попаднат под защита. Ние трябва просто да развием тази идея и е, да я приложим, може би, в е, моделния е, Балтийски регион. Благодаря за вниманието. Благодаря. Последният ще бъде Иван Скорман. Благодаря. Благодаря за дадената ми дума. Аз също бих казал, че разглеждаме въпроса отворено. През лятото на 2008 година имах възможността да отида в този регион. Имаше един регионален съвет и разисквахме стратегията. Господин Баросо също участва, както и господин Пи Балкс, защото той засягаше директно енергията през Северно море. ставаше въпрос за енергийни връзки между Литва и Швеция и други. И имаше също така тук въпрос повдигнат относно ем, Средиземноморският съюз. Това са две съвсем различни неща, но има известни сходни елементи. Този Балтийски регион поставя много сериозно въпроса за съседните страни. Докато при Средиземноморският определено имаме въпрос за това как се структурират връзките между отделните страни. Между страните от Европейския съюз и тези, които не са. В Балтийския регион се поставя въпроса за държави, които са свързани с този регион, дори да нямат пряка пряк достъп до морето, Балтийско море. Относно източната инициатива, също се говори много, но все още не е ясно как да се прилага. Нека да бъдем открити. Това може да бъде много опасна политика, защото имаме региони, в които ще прилагаме политика, но това може да предизвика завист от чисто финансова гледна точка. Един такъв регион, примерно, може да се развие много бързо. Въпросът е много сериозен. Трябва да си зададем въпрос за финансирането и за политиката по сближаване. Нека да бъдем много открити. Имаме една бюджетна линия, която се нарича бюджетна линия за много държави. Тя работи и се прилага при проекти, от, в които участват няколко страни. Не става въпрос за специално създадена линия за такива макрорегиони, но евентуално може да се използва. Не мислете обаче, че най-вероятно ще ни се отпуснат допълнителни пари, защото и без друго вече е проблематично. И тези страни ще могат да се възползват от парите по тази бюджетна линия, за която говорих, но няма да получат нищо повече. Има и други вече друг опит, например за външните граници, където се използваха допълнителни средства за ясно отбелязване на външните граници. Има подобни проекти, които са били финансирани от Европейския съюз след подробен анализ. Но може да се случи, че една страна, която е вътре в Европейския съюз, всъщност няма да е доволна да види, че друга държава, която е вън, получава повече пари, просто защото участва в една такава макрорегионална стратегия. Има, има също така и проблем с силното замърсяване на морето. Има страшно много химически оръжия и всякакви други оръжия, които са в морето и никой не знае как да ги извади от морето. Дори НАТО не знае какво да прави. Как тогава ще говорим за транспорт? Разбира се, тези държави в региона ще бъдат много доволни, ако някой друг им помогне. Комисията ще участва, защото е много по-лесно комисията да преговаря с други страни в региона, които не са в Европейския съюз. Тя просто е голяма официална институция. Но целта е да не предизвикаме ревност, така да се каже, и зависи между регионите, заради различия в финансирането. Ако имаме проект с няколко държави, той трябва да се финансира от въпросната бюджетна линия. Ние просто нямаме допълнителни средства за отпускане. Тук имаше един пример за 20 милиона. 20 милиона за, проектен, за пилотен проект. Това не е бюджетна линия, това е просто пилотен проект. Как тези пари обаче ще бъдат използвани? Тази идея евентуално ще бъде добре да се зададе на всички. Не можем просто да, да разделим бюджета поравно и да се използва по всички страни. Не, това не е За Затова е много проблематична темата. Имаше предложения за, примерно, за Средиземноморския съюз да се развият ам, и децентрализират отношенията с страните от южния бряг на Средиземноморския басейн. Пак имаше много проблеми, така че със сигурност същите проблеми ще имаме и в Балтийския регион. И само можем да говорим за проекти с много страни, се участваме много страни, но няма да имаме допълнителни средства. Ще останем в рамките на съществуваща финансова перспектива до 2013. И не можем да дадем солидни механизми. Ако не намерим обаче такива, ще имаме голям проблем, защото регионите ще и се появяват един след друг, един след друг и те ще поискат допълнителни пари. И за това трябва да сме много внимателни и да бъдем консервативни в това отношение. Благодаря. Дейвид Суифт е тук от Европейската комисия. Може би Дейвид ще поиска думата за да разясни. Благодаря, госпожо председател. Винаги е удоволствие да идвам тук пред парламента и тази комисия и да говоря за макрорегионалните стратегии. Не само защото ние обичаме да говорим за нашата дейност, но просто и защото мисля, че вие сте тези, които знаете също много за регионите. Радвам се да получа подкрепа от парламента не просто и подкрепа на думи, а да чуя интересни, конкретни предложения, въпроси и трябва да продължим нашата работа така. Нека, нека само да ви кажа, да ви успокоя, особено тези, които казват, че нищо не се е случило от миналото лято до сега, освен дискусии в съвета. Миналата седмица имаше среща в Стокхолм между националните лица за контакт, координаторите за 15-те приоритетни области, идентифицирани в плана за действие, свързан с стратегията. Целият ден дискутирахме всеки един от приоритетите и видяхме как евентуално проектите ще бъдат лансирани и кои ще са нужните ни партньори във всяка една страна или какво финансиране ни липсва. Опитахме се също така да видим кой трябва да намери решението. Това е най-практическият начин, поне според мен, да пристъпим към действие. Като правим проектите да се превърнат в реалност. И аз лично считам, че е добре да видим а, сътрудничество между националните лица за контакт и външните координатори, които отиват там да разискват проектите. И не просто да мислят само за това как, откъде да се получат парите и как да се разпределят. Ние разкрихме, че решенията се крият в наличните ресурси на региона. Може би това беше и логическото заключение, до което трябваше да стигнем. И не ставаше въпрос за създаване на нови инструменти или нов секретариат за този регион. Напротив, ресурсите бяха в самия регион, просто трябва да ги съчетаем. Относно другите региони, само ще кажа, че комисията е много предпазлива. Не искаме да превръщаме бързо-бързо цялата европейска карта в съвкупност от макрорегиони. Някой може да си мисля, че трябва, но ние все още не сме а, убедени и ще изчакаме, докато не видим положителни резултати. Много от вас, които участваха в изготвянето на проекто доклада, повдигнаха много релевантни коментари, много важни коментари. И ако се опитаме да повторим а, нашата дейност, такава каквато я проведохме в Средиземноморския район, ще се сблъскаме с други проблеми. Не искаме да бързаме. Не бива да поставяме а, конете пред каруцата. И нека, нека да видим какви ще са резултатите, преди да пристъпим създаване на други такива региони в друг... другаде. Със сигурност ще имаме а, доклади, които ще изготвим на следващата година, примерно в рамките на подготвяне на следващите финансови перспективи. но със сигурност няма просто да раздаваме едва ли не пари на държавите членки, за да се справят с определени е, проблеми. Ще имаме ясни проекти, дефинирани географски, по които ние ще осъществяваме координацията. И накрая, относно тези 20 милиона евро, които бяха гласувани от Европейския парламент в бюджета 2010, комисията все още проучва как тези средства могат да бъдат използвани най-добре. Не е лесно. Защо? Защото ако имате пари, дори 20 милиона само, трябва да имате а, рамка, кова програма, по която да предвидите как да ги харчите. Трябва да предвидите рамка, която да гарантира, че тези пари ще бъдат използвани а, полезно за европейския данакоплатец. Ние разглеждаме всички евентуални решения – особено що се отнася до Балтийският регион. Има също така възможност за подсилване на северните измерения, нещо, което се прави в сътрудничество с държави не членки на Европейския съюз, по-специално Русия. И Русия поне за сега сътрудничи добре. Мисля, че бихме могли да започнем сътрудничество на местно ниво. И без тези външни партньори ние не бихме могли да имаме успешна стратегия. И също така трябва да а, изнамерим една финансова институция, на която можем да гласуваме доверие, която да служи за а, място, където да влагаме тези пари. Имаме също проблем, свързан с бюджетните графици. Не знам още какви ще са крайните резултати, но ние се занимаваме с всички тези проблеми и просто комисията не приема тези 20 милиона евро като подарък, който трябва да изхарчи, а гледа евентуално как всичките, какви са всичките приоритети, всичките варианти за тяхното правилно използване. За мен е удоволствие да разисквам този въпрос с вас, било то в група тук или двустранно. Благодаря ви. Благодаря, Дейвид. Ще казахте, имаме допълнителна дискусия по проекто доклада през заседанието през март. Господин Оленичак, ако искате да направите коментар, заповядайте. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Dziękuję państwu za... Благодаря, госпожо председател, за вниманието. Благодаря за направените коментари и предложения. И от мое име мога да кажа, че наистина съм за това да продължим да си сътрудничим в укрепване на макрорегионите. Необходими са ни ясни цели, тази, тези цели вече ги имаме и е, там а, от една страна става дума за регионалното измерение и за това а, каква е, са общите потребности. Възниква обаче и въпросът как а, да а, идентифицираме финансовите потребности а, и тъй като това а, ще става и с националните бюджети, тогава ще трябва общите приоритети да а, бъдат а, подкрепени съвместно финансово. И също така трябва да видим какви са средствата, които комисията ще предостави на отделни страни и кои ще бъдат приоритетните цели. Защото до сега ние не сме имали общи приоритети. Тук възниква въпроса и за частичното съфинансиране на проекти и предвиждането на допълнителни финансови средства за тях. Те могат да бъдат от бюджета на Европейския съюз. Според мен това е най-доброто решение, обаче със сигурност някои ще кажат, че това е възможност по-скоро за далечно бъдеще. В бъдеще обаче, ако искаме да укрепим някои проекти, това означава, че ние ще трябва да използваме външни източници за финансиране, като например Световната банка или други е, европейски институции. Е, съгласен съм с е, вас, че наистина вече е време да търсим общи отговори. По този начин ние ще можем да изразим становището на Европейския парламент по този общ проект по по-добър начин. И сега Последното разширяване е вече след нас. Е, задаваме си въпроса как е, да изпълним тези е, трансгранични проекти. Благодаря. Благодаря. Искам да добавя следното. През март ще трябва да отговорим на това предизвикателство. И трябва да бъдем конкретни и да напреднем значително с това становище, когато говорим стратегията на макрорегионите. И знаем, че новият комисар ще поеме своите функции през февруари и не може да чакаме, т.е. има възможност да изчакаме позицията на комисията и след това да реагираме, но можем и да изложим позицията си в доклада на господин Олянчак. Така иначе имам тези две възможности. Или казваме, е, че е, този е, тип политика може да стане на разделна част от третата цел, интерек, да се включи в тази транснационална тенденция тези 13 зони, които се определят т.е. един подход отгоре надолу. А, може да има и друг подход а, отдолу нагоре и комисията ще може да а, преговаря с тези функционални региони, където а, все повече трябва да се дават съвместни решения на проблемите – които се вписват в трансграничното сътрудничество, политиката на сближаване. Или пък по изключение да се поемат инициативи отдолу нагоре и така, че да се задълбочи едно специфично сътрудничество на местно равнище – но така или иначе трябва да се вземе решение през март. Дали е, ще отидем по-далеч в нашите препоръки. И също така искам да кажа, че през февруари е, съм е, поканена на среща на високо равнище с, е, за, е, за среща посветена на Дунавската, на стратегията за Дунавския регион – има представители на комисията, т.е. наистина има някакво раздвижване. Комисията поема инициативи, държавите членки също и ние участваме в това движение. Няма повече коментари по този въпрос, така че можем да благодарим на господин Оленичък. И а, мога да ви призова да участвате в окончателния вариант на този документ. И последна точка от дневния ред размяна на мнение по вашия доклад за постигане на синергия между фондовете във връзка с научните изследвания, технологичното развитие. Ламберт, имате думата. Благодаря. Няма да възбуждаме нов дебат по този работен документ. Искам само да ви уведомя. Относно някои постигнати резултати, Става дума за финансиране на Европейския фонд за регионално развитие и седмата рамкова програма както и общата селско-стопанска политика. Знаем, че това е свързано с осъществяването на съществуващата програма, трябва да се развие стратегията, но а, правната а, база, правните основания са много а, стабилни и трябва да се осъществи взаимодействие между двете сфери – е, установихме е, връзка с е, колегите от комисия ИТРЕ, които всъщност са компетентни, изключително тяхната компетентност по рамковата програма и средните малки предприятия. И поради тази причина се съсредоточихме върху развитието на това сътрудничество. След като проведохме дискусия и решихме съгласно член 50 от правилника, но ще ви прочета това и ще е, ви е, го представя в писмен вид след това. Това са компетенциите на съответните комисии по тази сфера. Комисията Регио и ИТРЕ се споразумяха съгласно правилата и като признават политиките за сближаване трябва да бъдат третирани на равнопоставена основа. Трябва да анализират разпределението на фондовете и да направят препоръки в сферата на научното изследване и технологичното развитие. И рамковата програма и програмите, свързани с иновациите и конкурентоспособността. А какви са компетенциите на ИТРЕ? Тя анализира, прави препоръки в сферата на научните изследвания и седмата рамкова програма. Смесените компетенции, анализ, препоръки в сферата на координацията на политиките, в сферата на сближаването и научните изследвания – и това постигнахме ние. Този текст разработихме в конструктивен дух, така че ИТРЕ е на същото равнище, ако мога така да се изразя, при този подход. Определя докладчик, господин Макакис. И това означава, че моят прескоро ще бъде представен през март на заседанието на комисията, а гласуването ще е, се е предвидено на 26 и 27 април. Комисия ИТРЕ ще разгледа това през февруари. 17 18 марта ще се проведе гласуването. И така, надявам се че е, след работата двете комисии ще се постигне обща позиция и така ще можем да напреднем по тази тема. Така че инструмента на сближаване да може пълноценно да се разгърне, да се използва, да се предвидят инвестициите и да се провежда дискусия за бъдещето. Ако а, комисията а, по регионално развитие и комисия а, ИТРЕ кажат, че са съгласни, процесът ще се задейства. С приемането на доклада през април, не знам всъщност кога ще бъде гласуване, но ще имаме обща база за политически дебат. Ако искате допълнителна информация, как на практика това ще функционира до няколко дни. Ще можем да ви изпратим това в писмен вид. Благодаря ви много. само един оратор има в списъка, но ако има други желаящи, и за да без Шрак. Да, а, наистина а, заглавието на този доклад е доста сложно и а, това означава, че Естествено, аз се интересувам а, и за това да си помислим какво всъщност а, трябва да включва изследователската рамкова програма, за да можем да а, направим крачки напред в кохезионната политика. Аз а, обаче не бих предоставила а, тези неща на ИТРА. Смятам, че компетенциите не са в а, тази комисия. А, но а, смятам, че а, поглеждайки таблиците, можем да си зададем въпроса а, къде трябва да бъдат поставени изследванията в а, сферата на политиката за изследване на градовете. Така че аз не съм много доволна от а, чутото до момента, но изглежда а, като че ли това не в момента на дневен ред. Е, второ, е, въпроса какво искаме да е, получим като резултат от този доклад. Смятам, че това е важно предвид следващият финансов период след 2013 година. Аз мисля, че основната част на нашата работа се съсредоточава точно върху това, дали това е правилният метод, дали това ще ни донесе нещо. Сега аз се съмнявам дали това е правилният метод. И второто, какви са вече целите, какъв вид изследвания, какъв вид стратегия искаме, как това се свързва с Европа 2020. Това означава че и в стратегията за изследвания трябва нещата да ги премислим по нов начин. И аз като имам предвид колко средства в Бранденбург бяха включени в изследователската програма, за да се запази въгледобивната промишленост, която всъщност не е в полза на Бранденбург, а по-скоро във вреда, то тогава мога да кажа, че тези пари не са вложени добре. Дали не би следвало да се извършва стратификация, ако искаме устойчиво развитие на регионите. Аз това бих поставила за цел. И е, последното, е, какво финансираме? Да финансираме всички изследвания или само изследвания насочени към бъдещето? И аз е, мисля, че тук е важно да се спомене въпроса каква е ролята на регионалната политика за а, създаване на необходимата база за а, тези а, а, технологични центрове. И тук въпросът, а, който възниква е какъв а, е, откъде да намерим персонал за тези центрове и на какви условия трябва да отговаря. Той има два варианта е, да вземаме този персонал отдалече, което е факт, или пък да квалифицираме хора, които са от региона. Този въпрос е, поне в този работен документ не играе роля. Аз обаче не намирам това за добре. Искам да се внесат съответните допълнения и този подход, който ние имаме екологична, економическа и социална а, дименсия, социално измерение. Това е бъдещето а, и на един регион с центрове за обучение. Благодаря. Господин Ангоракис. Благодаря, госпожо председател. Един кратък и бърз коментар по това, което беше казано по доклада. Не, според мен не се вижда ясно към какво се стремим – е, смятам, че създаването на подобни е, центрове за усъвършенстване в сферата на иновациите и научните изследвания и предоставяне на европейски фондове за тези изследвания и центрове незадължително винаги води до конвергенция, до сближаване между регионите. Поне това показва сегашната практика. Това, което може да доведе до истинската конвергенция е комбинацията между изследванията в регионите и производство в тези региони. Тогава вече ще можем да разчитаме на приноса на изследователската дейност за развитие на регионите. Но като гледам този текст и страница четвърта по-специално, където се говори за иновационна дейност, така че да, се, да имаме конкурентно способност в тези региони. Смятам, че регионите трябва да бъдат поставени в ситуация на съревнования, така че да видим кои наистина ще отговорят на това предизвикателство и ще се развият. А на практика в по-развитите западноевропейските държави виждаме, че а, сегашната ситуация не е задължително води до развитие на регионите, така че нещата трябва да се прецизират. В противен случай а, комисията е, е, е, енергетика и е, научно следователска дейност а, а, няма да приемат това. Освен това, а, изследователските програми, които представляват интерес, трябва да отговарят на очакванията на гражданите, на земеделските стопани в самите региони. това не се вижда в е, рамковата програма на общността. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Не споделям критиките, отправени от госпожа Шротер. Не смятам, че има друга альтернатива. Изследователска дейност. Наистина трябва това да се обсъди с колегите от комисия ИТРЕ и да изчакаме резултатите. Но този въпрос трябва да бъде обсъждан много дисциплинарно, интердисциплинарно. Нашата комисия отговори на няколко въпроса. Каза се, че тези центрове за усъвършенстване могат да бъдат навсякъде из Европа и по света. А подхода на, на регионалната политика е нещо различно. Трябва да се създаде институция в определен регион. А, но когато тези два елемента се отчитат при това взаимодействие, при тази синергия, трябва да видим какъв ще е общия подход а не да се питаме е, каква е разликата между стратегия, стратегия е, стимулираща центровете за е, усъвършенстване и децентрализираща. И наистина иновациите тук имат е, да играят е, основна роля. Доколкото разбирам, колкото по-малко иновации и бази за изследователска дейност е, има, колкото по- не са централизирани тези дейности, толкова по ще се стимулира подхождането към решаването на тези въпроси, набирането на средства за подкрепа на тази дейност по децентрализиран начин. И регионалната политика тук може да изиграе пълноценно своята роля. Именно за това ние подкрепяме този подход на господин Нистелрой. Но смятам, че и за двата стълба ще можем да напреднем. Това са много важни политически условия. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Докладчика, някакви коментари? Благодаря. Радвам се за протеклия дебат. Представих своята позиция, моя проектодоклад, е, нещата, които бяха посочени от колегите, са наистина важни за този дебат. Вярно е, че прилагането е важно. Имаме рамки, имаме цели, амбициите са ясни. Въпросът е обаче да знаем защо не се получава нужния напредък, който искаме. Това си дебат сам по себе си. Може би от политическа гледна точка имаме различни цели, но аз лично бях доволен да чуя вашите, вашето становище. И какво друго, друго се случи в ИТРЕ? Следващата седмица ще имаме подобни дискусии. Искам да уведомя докладчиците всяка, за първи път чувам, че има това и комисии, които занимават с този въпрос. Така че ще държа докладчите в сянка и докладчиците от другата комисия в течение. На 18 март ще се видим отново да дискутираме, но аз мисля, че може да се инвестира много в научно-развойна дейност. Тя се базира на качество и на интелект. нейната добавена стойност е на лице. И е, ние имаме много добър опит. Ние имаме примери, които показват, че е, тези, съчетанието от тези отделни елементи наистина действат както трябва и че това се отразява на територията, в която се намира центъра. Мисля, че дебатът е много добър. Така че нека да го проведем заедно с другия комитет. Ще ви държа в течение. Може би през лятото вече ще имаме окончателно знание дали сме поступили правилно или не. Благодаря. Ламберт. Да, мисля, че вие ще подмогнете много за разширяване на приятелските връзки на нашата комисия. Няма други коментари, нямаме други точки в дневният ред. Срещата на координаторите ще се проведе в писмен вид. Няма да имаме подобно заседание. Нямам нищо да добавя по точка разни. Ако някой друг има някакви забележки, не. Явно няма. В такъв случай следващото заседание ще бъде на 22 февруари в 3 часа след обед. Кратко заседание, само един след обед. Благодаря.